Скъпи колеги, дами и господа, много ви моля, заемете местата си. Имаме доста натоварен дневен ред. И така започваме нашата работа. Ще имаме няколко заседания днес, утре сутринта и утре след обята. Най-, най утре сутринта бяхме предвидели доста дълго заседание, свързано с а, работата на агенциите на Европейският съюз. Най-вероятно е, час и половина ще ни бъде достатъчен. Вероятно ще започнем а, малко по-късно, така че а, ви моля да започнем в 9.30, но точно в 9.30. pourrait recevoir votre approbation и така. Съгласни ли сте с така предложения дневен ред? Господин Депреви искал в неговата точка, Осма система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им ЕТИАС, моли тъй като е заед, да разгледаме неговата точка утре сутринта между 10.30 и 10.50. И с тази промяна можем и да считаме, че дневният ред е прият. Ако няма възражение, приемаме дневния ред с двете промени, които току-що посочих екипът за преговори, заедно с ръководен господин Гери Гария Завал относно две досиета, свързани с устойчивото инвестиция устойчивите инвестиции, мандата на Европейската банка и програмата за външно инвестиране все още не е постигнато споразумение и за, е, преговорите ще продължат след лятната вакансия. Ще го обсъдиме е, на първото си заседание след е, лятната вакансия, въпреки усилията на Ейдър Гардия Забал, която работи много упорито по въпроса. Това беше е, това бяха съобщенията на председателя. Сега минаваме към а, процедурите и бюджета на ОСП. Това е работен семинар, който бе организиран по искане на членовете на нашата комисия и ще се спрем по-специално на изпълнението на глава 2 и коригиращият бюджет за селско степанство, което, който се приема през септември всяка година. Става дума за коригиращо писмо към бюджета на ОСП. За това решихме да организираме този работен семинар, за да могат нашите членове да получат изчерпателна информация преди 31 август, който е крайния срок за изменение в бюджетата. Знаете, че характеристиката на финансовата година в областта на селското стопанство е от 16 октомври на година N-1 и завършва на 16 октомври на годината Н. Това са специални процедури в областта на земеделието и е, всяка година получаваме коригиращо коригиращо писмо, което обикновено от, откликва на исканията на парламента. Благодаря на господин Георг Хъслер, директор на дирекция ресурси, който ще ни обясни начина по който се изпълнява годишният бюджет в областта на селското стопанство. Но преди да му дам думата, ще дам думата на нашите двама докладчици, господин Ашворт и господин Али. Но господин Али отсъства днес след обед. Той ми предаде своето изказване, което е по-скоро върху същността на бюджета по ОСП за ОСП, а не процедурите, които ще обсъждаме от методологична гледна точка. Така че ще ви изпратя а, документа на колегата Али, за да може да се запознаете с неговите виждания по въпроса. А сега давам думата на господин Ричард Ашвард. Благодаря, господин председател. Днес трябва да разговаряме за финансовата година в областта на селското стопанство и, и изпълнението на бюджета. Колегите помолиха да се организи, да се организира този работен семинар, тъй като има някои подробности, които са трудни за разбиране и благодарим на господин Хослер, който ще ни обясни различните механизми. Необходимо е да колегите да разберат по-добре как функционира системата и инструментите и как те могат да откликнат на проблемите, които изникват в сектора. Е, имаше доста проблеми в рамките на тази МФР, като е, дългосрочната забрана за внос от е, Русия и нестабилността на цената. И Съответните механизми за финансиране трябва да се използват достатъчно гъвкаво, за да могат да подпомогнат функционирането на този сектор. Очакваме презентацията на господин Хоскос на тази тема. Но колегите биха също така били заинтересовани от начина по който инструментите могат да се приспособят за, с оглед а, посрещането на а, съответните предизвикателства за бъдеще. И това ще може да го обсъдиме с господин Хослер след а, неговата презентация, но на, нека на първо време изслушаме презентацията на господин Хослер. Добре, господин докладчик, виждам, виждам, че вие сте нетърпелив, така че даваме думата на господин Хюслер. Благодаря, господин председател. Искаш ли? rather technical file, which is... Uh, Аз ще се спра на този по-скоро технически файл, свързан с uh, финансовите процедури, свързани с политиката по селското стопанство. Искам да се извиня предварително на онези от вас, за които тези елементи са известни и моята презентация ще ви се стори повърхностна. Аз се опитах да бъда пределно ясен и прост, за да можете да разберете правилно целият фон, на който се развива и протича финансовата процедура. На първия слайд съм дал първите основни елементи на бюджета за обща сълскостопанска политика, а именно Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. Той покрива преките плащания и разходите свързани с пазара. Той се състои от едногодишни бюджетни кредити много важна точка за годишното обсъждане на бюджета. Вторият фонд е Европейския земеделски фонд за развитие на селските региони. Той съдържа програмите за развитие на селските региони и а, обикновено в него се събират многогодишни бюджетни кредити. Един специфичен елемент, който трябва да подчертам специално е, са така наречените целеви приходи. По-късно ще се спра отново на тяхното значение при съставането на годишния бюджет. Тези целеви приходи, които остават в функция 2 на годишния бюджет, се съставят от финансови корекции, различни нередности и таксата върху млякото, която доскоро беше 8 милиарда и също така различни излишъци, пренесени от предишни бюджетни години. Мисля, че това е ключът към разбирането на годишния бюджет. В началото правим оценка на нуждите, оценяваме целевите приходи и от разликата между тях се извеждат бюджетните кредити, които са нужни. В проекто бюджетите се записват всички реални нужди, които след това се обсъждат по време на бюджетната процедура кратък преглед на финансовото управление. Ще се спра на Фонда за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. Той е, е отразява специфичното състояние на бюджетите в общата селскостопанска политика. Той отразява финансовата година и отразява последното развитие в бюджетните процедури. Знаете как се попълват финансите в него. Държавите членки плащат на бенефициерите през януари, например, 2018 година след това декларират разходите и комисията превежда и възстановява средствата. Това е нещо много важно, особено през есенния сезон, защото през есента, през месец септември, се пише есенното писмо за внасяне на корекции – и информацията от последните декларации на държавите членки, която обхваща периода септември-октомври. Онези от вас, които работят тук или в съвета, знаят, че не могат да се включат тези данни от последните декларации в това коригиращо писмо, защото датата на подаване на информацията е 27 октомври. Въпреки това не, не е възможно да се включи а, е, тази процедура, за съжаление. Имаме система за ранно предупреждение, която се обновява всеки месец. Освен на това. Няколко думи за Европейския земеделски фонд за развитие на селските региони. Тук има декларации на всяко три месечи. Специфичното е, че последното три месечи се декларира през следващата година и то се отразява на бюджетната процедура. бюджетната процедура за 2018 година. В момента сме предвидили бюджет от 11,8 милиарда бюджетни кредити за плащания. Всички програми са набрали скорост. В момента равномерно са разпределени ежегодните мерки това са различни плащания на земеделските стопани по програми, свързани с а, а, околна среда. Това са програми с висока степен на предвидимост а, и лесно се включват а, към бюджетната процедура. Втората категория мерки са многогодишните мерки. Те са структурирани както а, структурните фондове, а, а, и в началото на един период а, а, малко трудно започват, а, докато наберат а, скорост, след което се изпълняват с нормална скорост. Това е една графика, която изглежда доста сложно, но всъщност е а, просто за разчитане. Погледнете цветовете. Те отразяват промените в ОСП през годините. Жълтите и червените са така наречените стари в кавички мерки по ОСП. преки плащания и пазарни мерки, първоначалното предназначение на общата селскостопанска политика от 2007 година има стабилни а, нови мерки, а, преките big... преките плащания за а, земеделците. След това има други а, мерки, които показват а, в синьо как са се променили а, мерките по ОСП с годините. От тази графика се създава впечатлението, че бюджетът на ОСП е нараснал, но сега ще подчертая, че в миналото средствата по ОСП са представлявали 70% от общия европейски а, бюджет. А, в края на периодът за планиране, който тече сега, този процент ще спадне на 45. Въпреки това, средствата по ОСП остават важна част от бюджета. Виждате в следващата диаграма представяне на многодишната финансова рамка. Разпределението отразява последното разпределение на след, средствата по а, а, разпределянето на средствата в многодишната финансова рамка на средствата. Виждате, че въпреки спада на процента заделен за обща съскостопанска политика, той остава 38%. Ако си ако запомните тези две цифри, 277 за преки плащания и 84 за пазарни мерки, ще видите на следващата графика как се променят тези цифри, защото държавите членки имат възможност да прехвърлят средства от един стълб върху друг. Тази таблица отразява и всички решения и прехвърляния, които държавите членки са предприели. Без да влизам в много подробности, виждате 214 година има много малко средства за развитие на селските региони. 5299. Това, което постоянно наблюдаваме е преходният период от един върху следващия период на планиране. Знаете, че края на 2013 година изтече миналата многодишна финансова рамка. Следващата започна в началото на 2014 година. Някои програми не бяха одобрени и а, за това а, имаше отражение върху скоростта на изпълнение на програмите. Къде се намираме в момента? Както вие казахте, сме по средата на периода на многогодишната финансова рамка. Има добри стойности на изпълнение на програмите 97,8%. много добро постижение спрямо всички промени, които бяха проведени и очакваме тази цифра да се подобрява, тази, този процент. Положението на пазарите не беше лесно през последните години. Беше, бяха наложени санкциите на Русия и бяха мобилизирани 7 милиарда допълнително финансиране. Знам, че тези мерки бяха гласувани благодарение на вас, с ваше участие. Резервът на, за кризисни ситуации е нов елемент а, от многодишната финансова рамка. От а, него а, могат да се извършат прегиплащания за земеделски стопани в случай на необходимост. За сега този резерв не е ползван. По отношение на селските региони Приключването на програми от миналата МФР приключва по план. 64 от 92 програми вече са приключени към края на 2016 година. Причината да не са приключени всички програми е следната. Според правилата, а, ако има нещо недовършено в финансовите процедури по програмата, тя не може да бъде приключена. В момента чакаме приключването на сметките, за да закрием програмите. През 2015 година и 2015 година са започнати 118 нови програми. Повечето от тях са свързани с годишни мерки, плащания на земеделци за мерки, свързани с околната среда. А, освен тях има и програми, които са планирани за повече от една година. Искам да привлека вниманието ви към нещо, от което можем да се възползваме. Определените органи които извършват плащанията, които отговарят за тях в държавите членки, запазиха акредитациите си. Там има приемственост. Това помогна за бързото задействане на всичките програми, така че тези структури са веднъж създадени и са останали стабилни. Знаете, че създаването на нови агенции винаги е свързано с трудности и забавяне. Има държави членки, където тези забавени още са на лице. В момента се намираме на прав път по отношение на развитието на сълскостопанските региони. 19% след първото тримесечие на 2017 година са били възстановени ще се спра малко по-подробно на цифрите от следващата таблица, за да стане ясно кое е важно, свързано с нуждите бюджета от 2017 година. Виждате при мерките на пазарите отрицателна цифра. Това са средствата, които са похарчени за млекопроизводителите миналата година. В момента няма нови искания за подкрепа от този сектор. И за това тук сумата значително, е значително по-малка. 270 247 милиарда, виждате, милиона, виждате, това е точната цифра на преките плащания. 1,8 милиарда са целевите приходи. Това проистича от факта, че е, решения за закриване на сметки или за затваряне на сметки е, те напредват доста бързо. Знаете, че в държавите членки се забавиха финансовите корекции и имаше доста целеви приходи, които се очакваха. Те сега постъпиха и нещата се нормализираха по отношение на финансовите потоци. Има също така и леко намаляване на пренесените от 2007 2017 към 2017 година а, сума излишъци от миналия бюджет. В момента не са необходими нови кризисни мерки за овладяване на положението в сектора на животновътството. Виждаме продължаване на мерките за подпомагане на сектора на производителите на плодове и зеленчуци във връзка с санкциите над Русия. Очакваме всичко останало да бъде стабилно до края на периода. Държавите членки използваха част от гъвкавостта си, за да подобрят своите резултати така че може да има малко, малък спад в производството на месо. Той обаче не се отнася за производството в сектора, просто има по-малко целеви приходи, поне това са очакванията ни възоснова на досегашната информация. По, за селскостопанско развитие е, за развитие на селските региони няма нови искания. Е, всички нужди се покриват е, от средствата за бюджетни кредити. Има 5,7% растеж в изпълнението на програмите. Това е удовлетворителна скорост. Малка политическа подробност. Имаше средства, заделени от този фонд за е, Европейския фонд за солидарност. Това беше прехвърлено от една един вид плащане и подкрепа за друга. Финансовата дисциплина е важен елемент. Няколко думи за процедурата. 400 милиона беше първоначалната сума заделена спрямо цените от 2011 година. Според Процедурата има определени срокове за съставяне на бюджета, за обсъждане в парламента и вземане на решение. Миналата година процедурата протече много лесно. Няма да крия, че комисията искаше да опрости тази процедура, защото според нас беше прекалено тромова за постигането на а, съгласие. А, освен това, предложените цифри се основават на много точни изчисления. Някои държави членки имат проблем с а, този тежък инструмент. И има изключение за дребните земеделци. Не всички държави членки допринасят или внасят за това. надявам се, господин председател, че не съм бил прекалено повърхностен. очаквам вашите въпроси, благодарение на които ще мога да отговоря по специфични ваши питания. Благодаря. Благодаря, господин директор. Благодаря ви за тази презентация, която е доста техническа. И пред, предполагам, че по този начин а, не, не е така задоволяваме до известна степен и исканията на председателя на Комисията по селско стопанство, който искаше да отложиме това изслушване за след летната вакансия. Ние обаче искахме да разбереме какви са методите и какви са инструментите, сред нас има и някои членове на Комисията по селско стопенство. Благодаря ви за тази много полезна информация, която ни предоставихте, но вероятно ще има още доста въпроси, така че ще дам думата на колегите, които могат да зададат въпроси до към 17.20 ще може да направим един-два кръга, въпроси и отговори, да речем пет отговора наведнъж. Господин Ашвард. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на три неща. Първо, някой един коментар. Ние говорихме с ФГЗ. Е, Установено са много закъснения за плащанията към е, бенефициентите, земеделските стопани в различните държави членки. Можете ли да направите коментари за тези разлики, които се установяват в различните държави членки? Второ, неплатените или непогасените фактури. Можете ли да коментирате и това? И на трето място като докладчика за упростяването на ОСП и по прегледа на финансовите регламенти предлага някои е, идеи. А, можете ли да коментирате малко упростяването, тъй като бенефициентите се оплакват от това, че се сблъскват с прекалено сложни схеми? И на последно място графика в с промените в ОСП в продължение на годините. Нека не, заб... не, не забравяме, че когато започна изпълнението на ОСП, тя представляваше 90% от бюджета на Европейския съюз. В момента вие казахте, че делът е 38%. Едно от е, предизвикателството, с което ще, ще се сблъскаме, е, е Брексита и тази яма от 10 милиарда, което е, с които ще трябва да се плъска Европейския съюз, така че да, дали, какви, какво може да бъде решението за бъдеще или един модел ала норвежкият за отношение с Европейския съюз или налагането на огромни митнически а, такси. И Бих искал също така да кажа някои неща, свързани с, с, с същността на ОСП, устой, устойчиво и постоянно а, непрекъснато продоволствие. Това е основната цел на ОСП, но през последните години резултатите от техническа гледна точка не са а, ужас, много за, задоволителни, така че смятам, че трябва да се намерят някак, някакви, да се направят някакви промени и да се вземат някакви мерки за по-голяма производителност и конкурентоспос... конкурентоспособност финансирането през последните години а, показа, че не е, е не е много резултатно. Също, също, същевременно новите мерки за озеленяване, които трябваше да а, много а, мерки не дадаха необходимите резултати. Така че за бъдеще, може би, най-добро би било да се даде възможност на селските стопани да си помогнат а, сами на себе си. Екологичес... екологическите изисквания са много високи и те са много различни в различните региони, в различните е, държави. Някои от тях биха могли да, да, да останат в рамките на втория стълб, докато други би трябвало да бъдат много по- финансирани до, на много по-високо равнище от държавите членки. Така че а, струва ми се, че а, би, би, би трябвало да се помисли много повече за хибридни мерки, включващи публичния и частния сектор и свързан с, модули... с взаимоспомагателните схеми и схемите за застраховане. И наистина засегнах много теми и много широки, широка гама от проблеми, но бих искал да разбера кои инструменти според вас би трябвало да се, да се, да се променят или да се приспособят. Благодаря, господин председател. председателят. Вие наблегнахте от една страна на на техническите аспекти на инструментите, но също така и на политическите аспекти, как да превържем ОСП в е, истинска политика, в истински е, общ, общностна и истински рентабилна. Господин Денано, искам да добавя към казаното от господин Ашвард относно сложността на системата. Непрекъснато говориме за упростяване на процедурите, както в ОСП, така и в други области. Господин Ашвард правилно спомена, че и на европейско и на национално равнище нещата са сложни, така че как бихме могли да подобриме диалога между земеделците и, и Европейския съюз и, и и селскостопанската политика. Колкото до закъсненията за а, плащанията, непогасените фактури, то, това е наистина един уж много тежък проблем, който затрудни а, голяма част от а, селските стопани. Те бяха изправени пред критична ситуация. Много от тях живеят благодарение на а, на, на тези плащания и при закъснение на плащанията те просто трябва да прекратат своята дейност. Това означава, че млади хора вече няма да а, поемат а, тази про- професия. От друга, от, от друга страна, процедурите са изваредно сложни. Аз като председател на регион лично аз съм се сблъсквал с а, тази а, сложност и прилагането на схеми с контроли а, екс-анте, експоста и така нататък. Така че процедурите трябва непременно да бъдат упростени, за да има по-бърза изпълняемост. Също, но трябва да се трябва да се създадат мерки или инструменти, които да позволят на земеделците да превъзбагват проблеми като екологични, климатични кризи, нестабил, нестабилност на цените и а, Така че това са, това са проблемите, които трябва да бъдат обсъдени е, преди да говорим за възвръщаемост или а, глоби. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на вас, господин Хойзлер, за вашето изключително полезно представене. Тази презентация трябва да бъде техническа, няма друг начин. Но аз не искам да се спра на този аспект. по-скоро искам да се спра на подготовката за следващата многодишна финансова рамка. Тук вече сме в контакт с комисар Оттингер и водим предварителни разговори. Съвсем наскоро Говорихме за междинното, междинния баланс на текущата МФР и мисля, че сега е момента да се попитаме какво искаме и какво можем да постигнем в нашия Европейски съюз. Всички сме на мнение, че трябва да се намали бюрокрацията, разбира се, на абстрактно ниво всички сме на едно мнение. Ако се опитаме обаче да сме конкретни, трябва действително да го направим. За мен е, е почти невъзможно от ед... да искаме да имаме възможно най-много правомощия, да искаме а, да контролираме възможно най-много области, от друга страна да намаляваме бюрокрацията. И в миналото, както и сега, това няма да проработи. Вие по всяка вероятност имате връзка с сметни палати във вашите региони или във вашите държави. Знаете, че земеделците а, имат много ядове с а, а, бюрократичните изисквания. А, аз съм от Баден-Вюртенберг. А, и всички ръководители на отдели, които се занимават с документи, се оплакват от хилядите документи, които трябва да обработват. така че трябва да вземем решение. Или ще упростим правилата и ще приемем, че има държави членки, където а, някои неща се интерпретират по друг начин, но под чертата ще работят добре. А, от другия вариант е да се замислим а, за следващата многодишна финансова рамка, къде Европейският съюз действително може да създаде добавена стойност. И затова искам да ви попитам, виждате ли специфични области в подпомагането на, на земеделието, където има нужда от повече бюрокрация? Или къде можем да подпомогнем по лесен начин и къде това е трудно? Защото мисля, че трябва да се попитаме, не, можем ли, не може ли Европейския съюз да се откаже а, от някои области и да ги остави на държавите членки? А, защо всичко касащо селското стопанство трябва да минава през Европейския съюз? Това могат да направят е, националните правителства. Държавите, които са нетни плаци, първо трябва да дадат средства да ги внесат в европейския бюджет, с което след сложни процедури да си ги получат обратно. Можем да го избегнем, като свалим нивото, на което ще се разпределят средствата, то да бъде държавите членки и така ще намалим бюрократията. бюрокрацията. Благодаря, госпожа Тома. И мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Аз имам два въпроса към комисията. Първият. Бихте ли могли да ни обясните защо този кризисен резерв, който се предвиждаше в случай на криза, колкото е невероятно да изглежда, той не е бил използван, при положение, че кризи доста имаше. Имаше руско ембарго, криза в млечния сектор, в животновъдния. защо този резерв не е бил използван? Какви са били пречките? и как да избегнем в рамките на следващата МФР това да не се повтаря. Кои са пречките, които трябва да премахнем, за да улесним използването на този резерв? Втори въпрос. Комисарят Йотингер представи своя документ за бъдещата МФР и там той говореше за риска на ренационализация на ОСП. първи момент можем да си кажем защо пък не, но пък ако се замислим по-дълбоко, се питам, а питам и вас, няма ли рискове от подобна национализация? Как ще се отрази това на вътрешния пазар? Държавни помощи на национално равнище, а не на европейско. Това неизбежно ще наруши баланса на пазарите, баланса в държавите членки. последствията ще бъдат като тези, които усещаме и в други области социалната, данъчната. Още един коментар, който не се отнася до комисията, но все пак бих искала да го направя. Добре разбирам тези колеги, които се стремят към упростяване, но когато комисията ни представя предложение Омнибус, което има за цел упростяване, след това никой не се свени да внася а, изменения, които са в противоположна посока. Председателят, благодаря госпожо Тома че а, ни споменахте нашите собствени противоречия. Ние непрекъснато казваме, че искаме да упростим нещата, а непрекъснато внасяме изменения, защото ние сме перфекционисти и винаги осложняваме правилата в крайна сметка. А пък после искаме Европейската комисия да ги прилага. La parole est à Madame la Présidente le... Госпожа Гресле има думата. Тя е съдокладчик с господин Ашвард. Имате думата по простяване. Благодаря. Извинявам се, че закъснях. Имах две групи посетители и не можах по-рано. Искам да питам комисията следното. Всички се оплакват от контрола, всички гледат към бюджетния контрол, към нашата комисия, защото контрола е в името на комисията. От наша гледна точка не са толкова важни контролите, а по-скоро техническия е, контрол и контрола по същество. Има 16 регламента за кръстосното съответствие и други изисквания е, към техническите е, способности. знаете ли колко финансови и колко контроли по същество се извършват в селскостопанския сектор? Искам да питам комисията. Благодаря. Bien, je ne vois pas d'autres. Не виждам други въпроси. В такъв случай искам позволение и аз да задам въпрос и да направя коментар. Първо, по техническия аспект. Когато се изготвя 7 годишна, многогодишна финансова рамка, как точно се разпределят кредитите на ОСП по държави членки? Защото освен преките помощи, изчисляваме до последното еврел сумата, която се пада на всяка държава. И всяка държава в последствие проверява дали е получила точната сума. Така че би било добре да чуем как стоят нещата в рамките на МФР, как се разпределят кредитите между държавите членки. А що се отнася до останалата част от дискусията, бих искала да се спра на един парадокс. От една страна осигуряваме помощ за доходите на селскостопанските производители, но тези доходи, те са функция на цената – Селскостопанските производители биха искали да има а, баланс в тяхното стопанство и в техните доходи и искат те да се увеличават не чрез помощи. Ние непрекъснато улесняваме свободния обмен, което води до занижаване на цените в Европейския съюз. Не бихме ли могли да имаме економии от ОСП, ако възприемем е, друго виждане за договорите за свободен обмен. И ако преразгледаме мястото, което отделяме на земеделските продукти в договорите за свободен обмен. Нека ви напомня позицията на Европа за пестицидите. Ако забраним някои продукти, препарати, като никотиноидите или глифозата, то тогава не трябва ли да инвестираме в научна и развойна дейност, която да разработи някакви альтернативи на тези препарати, за да не подбиваме конкурентоспособността на Европейския съюз? Това са моите въпроси. Господин директор, имате думата за отговор. Thank you very much. Благодаря, господин председател. В доста трудно положение а, ме вкарахте, защото аз очаквах да имаме техническа дискусия по аспектите свързани с ОСП днес след обед. Председателят е, ако позволите да ви прекъсна – от моя избирателен район, а и от избирателните райони на колегите, непрекъснато се чува. Всичко толкова се осложни, че никой вече не разбира как действа системата. И ако сме стигнали до там да не можем да обясним политиката си, тогава въобще не можем да говорим за политика в това отношение. Благодарение на госпожа Гресле ще е, успеем да упростим тази политика, но наистина да го направим. Благодаря, господин председател. Това, което исках да кажа е, че по-скоро господин Хоган или е, генералният директор трябваше да е тук, за да отговори на политическите ви въпроси. Е, <coughs> Ще се опитам все пак е, да отговоря на всички въпроси. Господин Ашвард. Вие съвсем накратко засегнахте всички деликатни политически въпроси, които се обсъждат в момента. Несъмнено знаете, че комисаря Хоган обеща по-късно тази година да излезе с съобщение за модернизирането на ОСП. Всички въпроси, които вие повдигнахте, ще бъдат разгледани в това съобщение. Но сега, за да бъда малко по-конкретен, говорихте за крайния срок за плащанията. Госпожа Тома, ако не се лъжа, също се спря на този въпрос. Не, не беше госпожа Тома. Крайният срок за плащанията е технически въпрос – вие в Европейския парламент винаги сте настоявали в законодателството да има крайен срок за плащанията. Крайният срок за плащанията на средствата на селскостопанските производители. Ако си спомняте, предишната МФР въведохте крайен срок и по плащанията по втори стълб, което означава, че не държавите членки вземат решение кога да заплатят на селскостопанските производители. Регламента предвижда конкретна крайна дата и ако тя не бъде спазена, има сериозни последствия за държавите членки. Държавата членка, която познавате най-добре, в миналото беше обект на много критики и трябваше да направи много корекции, защото не беше заплатил на селскостопанските производители на време. случай не визирам само Франция. Имаше и други държави членки, които закъсняха с плащанията на селскостопанските производители. Това беше първата година от новата реформа. И имаше проблеми не само с IT системата, имаше и други. И разбира се, ние от Европейската комисия проявихме разбиране, защото не искаме да а, принуждаваме държавите членки да бързат с плащанията, ако това ще стане с цената на много грешки. Имаше обаче много проблеми, които излизаха отвъд контрола на държавите членки. Ако една държава членка дойде и каже, вижте, имаме проблеми с IT системата, ние не смятаме, че това е основателна причина да позволим на тази държава да извърши плащанията по-късно. Защото в тази разпоредба е разписано, че селскостопанските производители трябва да получат на време своите средства, а администрацията трябва сама да реши проблемите си. Вие се спряхте накратко на РАО системата т.е. неизплатените задължения по втори стълб. Потвърждавам, че това не е проблем, защото стана много малка сума, която не бе изплатена. Тя съвсем скоро ще бъде изплатена на селските райони. На въпроса за опростяването, който бе повдигнат от е, всеки един от вас, ако не се лъжа. Да, съвсем наскоро излязохме с предложение – приехме делегиран акт за реформата. Парламента го гласува преди няколко седмици. Там се предвижда значително упростяване. Предложението Омнибус има за цел да упрости също така и частта, която се отнася до селското стопанство. Надявам се, че и в това отношение скоро ще имаме резултат. Но всички вие казахте, че има политически натиск по отношение на селското стопанство. Комисарят Хоган още от първия ден на своя мандат се опитва да реши основни проблеми в ОСП, така че да може да излезем от този омагиосен кръг, да имаме нови разпоредби, нови условия за допустимост – Председателят прекъсва. Господин директор, ако позволите, госпожа Гресле би искала да направи коментар. Миналата седмица в четвъртък участвах в преговорите по триалога за онази част от Омнимус, за която, за която отговаря Комисията по земеделие. И имаше предложение, например, онези хектари, които могат а, да влязат в а, системата на държавите, които не се налагат санкции, нарастват. А, онези държави, вследствие на това, които имат такива системи, биха били наказани, а, другите биха били облагодетелствани. А, какво, а, как вие тълкувате това десетократно увеличаване на тези а, площи? А, Увеличава се десетократно а, прагът на неточности при измерването на площите. В някои държави членки а, има такива площи, които грешките не могат да бъдат а, избегнати. А, тези площи обаче като цяло не са а, много. Целта е да се избегне прекалено висока стойност на помощите, които земеделският стопанин би получил. Действително, това е деликатен въпрос. Някои държави членки не са приложили реформата в достатъчна степен и изостават с нея. Твърде рано е да се говори за това, но Сметната палата тази година, например, за широката област на преките плащания ще трябва да удостовери достоверността на комисията. Така че този начин на измерване на площата ще бъде обвързан с изисквания, Допълнителният въпрос е на каква цена? Ще а, се стремим да постигнем повече точност в измерването. А, съотнася ли се цената с а, а, онова, което ще спечелим? И ако се попитаме къде има повече грешки по първи или по втория стъп, а, то можем да кажем, че по втория стъп, стълб има повече държавите членки имат много повече правомощия по втория стълб. По първия стълб повечето от изискваните се определят в Брюксел. По втория стълб държавите членки и регионите имат много повече възможности да планират по-целенасочени и по-уместни мерки. За съжаление, в днешно време контролът отежнява процедурите и често пъти се стига до свръхрегулиране от страна на държавите членки и до, на регионите. Те добавят още изисквания към правилата от Брюксел. Вследствие на това земеделският стопанин и бенефициента се чувства преследван от контролните органи, било то на европейско или на национално ниво. И по вашия първи и последен въпрос, госпожо Гресле, точно това е един от основните проблеми. Правото, действащото право, правилата, които трябва да изпълнява изискванията, които трябва да изпълняват земеделските стопани, за да могат изобщо да участват в земеделските програми. И това са мерки, които принципно са необходими, но се създава усещането, че а, бенефициенти и тези, които имат нужда, са обкръжени от а, изисквания, които отъжняват онова, което те, което те имат нужда. Um Благодаря. Само за да осветля нещата, господин Хойслер. Госпожа Гресле даде един добър пример. Опростяване по 0,1 хектар това е опростяване, но за каква сума от плащания си говорим за а, един отделен селски стопанин? Каква е спортната сума? А, а, до 1 хектар това биха били 300 евро. Значи от 30 евро сумата би нараснала на 300 евро. 12, милиона годишно повече за селскостопанската политика, така ли? Ами да, защото се е, закръглява към по-високата стойност. Точно това проблемът всъщност е следния една част от, от хората, всички с площ под един хектар, биха отпаднали. Но всички от тези с над един хектар, трябва, те трябва да докажат, че се писат в новите граници, така че не сме споменили усилия. И трябва човек да може да си позволи тази нова система. От тези, които имат площ под 1 хектар, те отпадат. дали имам 0,9 или 1 хектар, разликата е абсолютно нищожна. Това забравяме винаги. Господин Гаев, сега има думата. Така, сега не очаквах толкова бързо да ми дадете думата. Тази дискусия е много интересна. Ако си представя а, унази точка, т.е. какви са рисковете за бюджета? 300 евро за селско стопанство рискуваме. И а, онова, за което отново попита госпожа Гресле, е дали си пътяваме усилия или не. Интересен въпрос. А, защото смятам, че тук трябва да сме честни и да решим. Защото не може да постигнем и двете неща. Или трябва да допуснем известна неточност при сумите изплащани от Европейския съюз. И тук мисля, че комисията доста а, си а, навреди на репутацията с едно изказване, понеже заговори веднъж за риска от неточности, който трябва да бъде толериран. Всъщност идеята е ясна. До каква степен трябва да контролираме, така че да намираме грешки, които са достатъчно съществени, за да си заслужава, заслужават разходите за проверки. Аз като един аудитор, ако трябва да похарча 10 000 евро, за да установя грешки от 100 евро, това от финансова гледна точка няма смисъл. Не знам как ще го обясняваме на дънакоплатците и на избирателите. А, тази а, поносимост, толерантност към грешки по-скоро би облегчила цялата процедура и би а, намалила демо, де, бюрокрацията. И сметните палати, които а, се занимават с проверките на документите на селските стопани, а, трябва да работят с този процент и коефициент грешки или трябва да а, а, проверяваме всичко до последната стотинка и до три знака а, след запетаята. Но тогава винаги ще трябва да ни а, а, обвиняват или ще ни обвиняват с право, че а, всичките ни процедури са прекалено сложни. А, мисля, че парламентът трябва най-сетне да обсъжда този въпрос, какво е приемливо, колко средства ще харчим за контрол и ако харчим много пари, получаваме ли достатъчно средство това. Аз мисля, че на много места просто само се правим, че проверяваме точно, защото винаги ще се намерят а, грешки. А, когато говорихме за програмата за идентифициране на парцели, а, там не знаем пък дали снимките от въздуха все още са актуални. Този спор можем да го водим до нали, винаги до, до безсъзнание. Ако, например, а, а, разглеждаме пасище, а, от едно 10 дървета върху него а, не му пречат, оттам нататък това вече не е пасище според комисията. А, и ако се опитваме да бъдем супер точни, преследваме някакъв фантом. Така че за мен трябва да решим въпроса докъде искаме да стигнем с контрола и колко ще спестим от контрол и колко ще дадем за управление. В противен случай ре... ще реагираме първосигнално на всяка статия в жутата преса, която ще ни обвинява в недостатъчен контрол. Господин директор, да отговоря на господин Гайер или да продължа да отговарям на първите въпроси, които ми бяха зададени? Ами, да кажем, че господин Гайер просто допълни казаното от госпожа Гресле. Кои са най-малките суми, които се внасят в ОСП? Какво означава малка сума? Има много малки супи. Суми, извинете. Има бенефициенти, които получават стотина евро. В някои държави с малки стопанства селскостопанските производители получават стотина евро. бе взето решение да се е, въведе минимум на бенефициентите. Имаше такова предложение, но съвета непрекъснато го отхвърляше по разбираеми причини, защото в някои държави има голям брой селскостопански производители, които получават малки суми. Ако въведем някаква упростена схема с е, фиксирана сума, би било добро решение. Тази схема се използва в някои държави членки. Да обясня следното, ако позволите. Системата е следната и ще се върна на примера с 300 евро. Какво означава този толерант толерансна практика 300 евро на хектар. Така че рискът за фонда е 300 евро. Но за селскостопанския производител тези 300 евро са 100% от дохода му. Ако той надвиши тези хикс хектара, които ние сме взели като референтна стойност, за да е изпълнен регламента, ако вие имате повече хектари, това ви отрязва главата, губите всичко раз. И това води до много затруднения. Примера, който даде господин Гайер, е добър. В Австрия преди 2-3 години имаше случаи, в които имаше пасища с по-малко дървета или с повече дървета и инспектората И ние стигнахме до заключението, че всички помощи, които са били изплатени, са недопустими. Такава е системата ни. Или всичко, или нищо. Няма толеранс. Ами върнете определен процент от сумата, например. Не, не, няма такава опция. Ако не изпълнявате условията, губите цялата помощ. Ако искате да чуете финансовата гледна точка, рискът надвишава тези 300 евро. Правилата са изготвени по такъв начин, че ако селскостопанския производител е надминал броя хектари, той може да загуби много по-голяма сума. И от тук идва политическата трудност на казуса. Защото за вас е трудно а, да кажете, е, няма чак до там да гледаме колко точно са хектарите. Сега ще продължа нататък с списъка с въпросите, за да не ги забравя. Господин Ашвард, говорихте за Брексит. Разбирате, че аз не съм в позиция да ви кажа докъде са стигнали преговорите. Те започнаха. Като финансовия въпрос ще играе важна роля в тях. Аз обаче не съм в позиция, пък и не разполагам с информацията, която искате. Говорихте за управлението на риск. И в това отношение в новата ОСП ще намерите засилени разпоредби. Може би ще проявите интерес към документа, който прие Комисията за бъдещето на европейските финанси. В този документ има конкретни предложения. Сигурен съм, че ще имаме възможност да ги обсъдим. Това, което вие говорихте за по-добро насочване на помощта към фермерите, изрично се опомонава то в документа за бъдещето на европейските финанси. Документ е изготвен от госпожа Крецо и господин Йотингер. Сигурен съм, че този аспект ще е неизменна част от дискусията за бъдещето на политиката. На въпроса на господин Донано – отново ще повторя това, което вече казах. Ще има крайен срок за плащанията и повтори стълб. В момента работим по него. Е, взехме решение е, това да бъде така. По време на предишната МФР решихме, че фермерите чакаха прекалено дълго. И сега трябва да е ясно всичко. Ще видим как ще протече дискусията и за Омнибус – и там очакваме скоро конкретен резултат. Господин Колмел, вече казах, че втория стълб подлежи на по-тежки проверки от първия. Поне това е информацията, която получаваме от държавите членки, от различните лендери в Германия. Те смятат, че програмите за селските райони са прекалено сложни и прекалено конкретни и съдържат прекомерно много изисквания. И в това отношение ще си позволя един по-общ коментар. Има връзка между сложността и целите. Или с други думи, при преките плащания нещата не са толкова сложни, ако изключим грининга, защото условието за достъп до преки плащания е да разполагате с известно количество земя. Ако имате земя, получавате плащане. Така че системата не е толкова сложна. Имаме и сателити в момента, така че всичко подлежи на контрол. По дефиниция, във втория стълб вие изисквате повече от бенефициентите. Изисквате те да инвестират, да участват в тръжни процедури, да изготвят бизнес план – да правят инвестиции, които да отчитат околната среда, инвестиции, които отговарят на санитарните стандарти. Е, колкото повече изисквания добавяте, толкова повече цели постигате, но пък от друга страна риска нещата да не се случат както трябва, се увеличава. Т.е. хората може и да не изпълнят тези умножили се условия. Това е парадокса в ОСП, но и във всяка една друга политика. Ние като политиците трябва да знаем какво искате. Искате конкретни цели, които да постигнете или просто искате простички правила? Трябва да направите този избор. И по време на дискусията за упростяването, ако искаме да сме честни, ще трябва да дадем отговор на този въпрос. Госпожа Тома, попитахте защо кризисният резерв не е бил използван. Ами, чисто и просто, защото правилата предвижда това да се направи в крайен случай. Ако няма средства в хазната, чак тогава използваме резерва за кризисни ситуации. Сега дали за щастие или за нещастие, всичко зависи от гледната точка. За кризите в селскостопанския сектор в миналото имахме средства. Както вече ви обясних, в рамките на няколко години се правеха големи финансови корекции. А, 1 милиард остана и в млечния сектор, така че в селскостопанския бюджет е, останаха достатъчно средства. И те ни позволиха да се справим с кризите без да използваме резерва за кризи. Сигурен съм, че ще обсъждате тази тема и по време на а, дискусията за МФР, а именно дали трябва да се преразгледат условията. Рискът от а, ренационализацията, който споменахте, бих искал в това отношение да ви препратя към документа, представен от комисаря Йотингер и комисаря Крецо. Европейската комисия изготви документ без да излиза с позиция. Това, което вие казахте, е един важен довод, който трябва да бъде повдигнат. А именно – Какви са рисковете от ренационализацията? Някои държави членки имат желанието и възможността да осигурят съфинансиране, докато други нямат или желанието, или финансовата възможност да го направят. Според мен това ще е основната дискусия за съфинансирането, но това може да означава нарушаване на правата за лоялна конкуренция, защото ако една държава субсидира производителите си в единния селскостопански пазар, то тогава това си е нелоялна конкуренция. Тома? Тома. Благодаря. Въпросът ми беше следния. Дали комисията смята да изготви оценка на въздействието по въпроса, свързан с ренационализацията, цялостна или частична на ОСП. Да, това, което казахте, господин е, председател, въпроса с лоялността, дали е, правилата, свързани с държавните помощи, са достатъчно ясно разписани, за да се избегнат е, проблемите. Може да се предвидат правила, които не дават възможност за нелоялна конференция конкуренция. Но имате ли те правила, които биха могли да задължат държава членка, да речем, да съфинансира те, мисля, че точно това беше целта на пред, представянето на този документ, да има една открита и неформална дискусия по въпроса. И по двата въпроса, които зададахте, господин председател, преразпределението. Това е от огромно значение в преговорите по МФР. Тоест, справ... справедливото разпределение. Тоест да има много точни и ясни суми, които се разпределят а, а, и се изплащат на държавите членки по първия стълб. Това не, не е свързано с а, с частта пазар, който също е цяло, цяло част от първия стълб. Криза, ако има криза, оттам идват средствата. Колкото до втория стълб, имаше дискусии между вас и съвета относно разпределението на тези средства и държавите членки много ясно знаят какво могат да получат от ОСП и това е важен елемент за една стабилна политика. Това не е ли проблем на а, годишност, на финансова годишност? Защото има, има моменти, в които земеделците не не се нуждаят от тези средства, докато в моменти на криза, когато всички държави имат необходимост от, от средства, стигаме до абсурдни ситуации, т.е. Как, как по някакъв начин да заобиколиме годишността, годишното определение на сумите, за да откликваме по-добре на конюнктурата. Да, по принцип от техническа гледна точка е възможно. Като примерно системата в Съединените щати, която тя е конюнктурна. В първия стълб имаме права, индивидуални права на земеделците, т.е. земеделец, селски стопанин, който отговаря на дадени условия, има право. Става дума за право. Но правото не е политика, казва председателят. Политиката е, е инструмент за решаване на проблем. А, а правото е автоматично получаване а, правото не е политика и ОСП все по-малко и по-малко се превръща в политика и тя е все по-малко и по-малко общностна. Тоест става дума за неясното бъдеще на ОСП. Това не е нов проблем, казва господин Хауслер. Дали да запазиме системата с преки плащания за дадена година или или се дозиантираме към политика, когато земеделците получават суми в случай на криза или на, а, на, на специална конюнктура. Поли, Комисията от няколко години размишлява по въпроса. Верно е, че американският опит не е, не е много поучителен и труд, трудно може да се смята за много уместен. Същ, същевременно цялата система би била изправена пред трудности, защото това означава е, за една година бюджета да бъде 10 милиарда, следващата 100. А, сега, примерно да имаме една, един ексанте период за 7 години, но а, също, същевременно бюджета е някак а, замръзнал в многогодишна рамка и след това е почти абсурдно. И сега ще дам а, думата на господин Ашвард, който ще а, така извади полките. Много говорихме за упростяване, понякога Правопростяването идва от богатството на разговорите и дискусиите. Но държавите членки добавят правила, което това само осложнява целите процедури, а в някои държави членки и регионите имат право да е, внасят допълнителни изменения и допълнителни е, правила е, и това довежда до трети слой на осложнение и това води до това бенефициентите да казват, че всички трудни неща идват от Брюксел, господин Ашвард. благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Хаузер. Аз наистина наистина изпитвам известна симпатия към него, защото той очакваше технически дискусия. Тя така мина в други измерения. Сега, колкото до техническите информация, която ни предоставихте, тя е от изваледно полезна и важна за нас и същевременно осветлихме така, осветлихте някои проблеми, които са от голямо значение за нас. От една страна упростяването, от друга страна баланса между одита и отчетността в ОСП. Аз не Обсъдихме също така един политически аспект на нещата и вие допринесахте за дебата. Е, по какъв начин процесите могат да се променят и как в бъдеще ще се използват и прилагат инструментите на една бъдеща, в една бъдеща ОСП. Благодаря ви много за това, че дойдохте и наистина направихте едно много интересно и стойностно изказване. Смятам, че можем да благодарим на господин Хослер и да му, да му ръкопляскаме. Да, техник, технологията си е технология, процедурата си е процедура, но ние сме а, политици и за това трябва да дадеме политическа ориентация. И когато нещата са толкова сложни, че политиката не може вече да бъде обяснена на хората, то политиката трябва да бъде променена и то по успешност. Благодаря ви. В навечерието сме на а, преговори по следващата МФР. Разполагаме с много а, важни и необходими елементи и аспекти, които ще ни позволят да вземеме информирано решение. А сега ще дам а, думата на господин Гер за бюджет 2017 и на господин Морешан бюджет 2018. И по този те ще говорят за пилотните проекти, подготвителните дейности и добавената стойност. Господин. Господин председател, за сега не мога да кажа много по изпълнението на пилотните проекти за сегашния бюджетен период, защото нямам данни за това. А, искам по-скоро да кажа нещо за подготовката за бюджета 2018 година а, и а, тамошните пилотни проекти, а, които са планирани. Ще дам думата на докладчика по този въпрос, защото самият аз мога малко да кажа по, по въпрос. Yes, Mr. President, you are right. Да, господин председател, прав сте. Имаше няколко етапа и крайният срок беше 30 май. Различните членове, политически групи и комисиите трябваше да предоставим на комисията по бюджета списъка на пилотните проекти и подготвителните дейности изпратихме 344 предложения на комисията за предварително, предварителна оценка и 49 е, подготвителни е, действия. Някои комисии излезаха с големи проекти и те бяха а, е, така 60 от 344 получиха бележка А, т.е. те могат да бъдат изпълнени. Имаше много а, проекти, които получиха оценка Б. Това означава, че могат частично да бъдат а, а, изпълнени, ако, тря, ако се преструктурират. Е, това означава, че просто тези проекти могат да бъдат частично и е, изпълнени или след преструктуриране. 183 е, от 344 получиха С, т.е. те са включени е, в, е, те отговарят на, съществу, на съществуващо законодателство или, или законодателство в подготовка, т.е. има проекти, които в момента се изпълняват и които са а, в а, изпълнени. 47 пилотни проекти и подготителни действия получиха бележка Д, т.е. не могат да бъдат изпълнени или са изпълнявани вече в миналото, т.е. те отпаднаха. Още веднъж правя рекапиталация на цифрите. Във всяка една комисия аз повторих че ще се е, насочиме нашето внимание към проектите и дейностите, които получат оценка А или Б, които могат да бъдат изпълнявани или частично и че няма да се занимаваме с проекти С или проекти Д, които не могат да бъдат изпълнение. Така че това го казахме още от самото на, начало. Сега. 114 получиха бележки А и Б, т.е. една трета от представените проекти и подготвителни дейности. Сега в момента ще ви кажа за пилотните проекти разполагаме 4, от 40 милиона евро, а за подготвителните дейности с, с, с всички включително и тези, които вече се изпълняват, е 100 милиона. Казах, че разполагаме с 40 милиона за пилотните проекти. ако трябваше да, да изпълниме всички проекти А, необходими са ни 46 милиона, а, а за всички А плюс Б са ни необходими 105 милиона евро. Затова аз ви предлагам следното. А, ще помоля политическите групи, координаторите или координаторите в сянка от всичките политически групи да ви изпратите списъка със своите приоритети. Кои, кои приоритети за тях са най-важните? Първо, след това, разбира се, ще, ще се опитаме да постигнем някакъв баланс вместо, между е, различните комисии. Няма да дадем превес на една комисия на друга. И Значи ще се опитаме да, да постигнем някакъв баланс между комисиите и ще се опитаме да а, дадеме старт на колкото се може повече проекти, защото те са добри проекти. Значи, първо приоритетите на политическите групи, баланса между комисиите и ако все още надвишаваме тавана, просто ще намалим броя на проектите с оценка Б с 20 или 30%, за да можем да, наистина да постигнем някакъв баланс. Искам колкото се може повече добри проекти да влезат в е, стадии на изпълнение. И същевременно трябва обаче да внимаваме дела, който остане да дава възможност на проекта да, да бъде осъществен. Той ще се опитаме да елиминираме колкото се може по-малко проекта, да изпълним колкото можеме от категория А и Б, но за това трябва да знаем какви са вашите приоритети. Uh, reduce... А, така. А, ако трябва. Ако трябва да се намали броя на проектите. Разбира се, най- най-много проекти от категория Б ще бъдат намалени и много по-малко от категория А, които за комисията са много добри проекти. И 106 милиона а, трябва по някакъв начин да бъдат до, кар, доведени до 40. Но съм абсолютно, но както казах вече, за пилотните проекти необходимо ни е вие от политическите групи да изразите своите приоритети, така че очаквам в близките седмици да ми кажете какво е важно за вас. А, пилотните проекти трябва да бъдат включени като изменения към бюджета. Знам, че го знаете, но просто ви го припомням че те трябва да постъпат като бюджетни изменения от, официално. Това е, господин председател, и очаквам а, да продължим дискусията и очаквам а, предложенията на колегите в близките седмици. Благодаря, скъпи, а, скъпи колега. А, вие просто ни показахте как можем да натъпчем отялото в куфара предложихте един, една много, един много добър метод. Мисля, че комисията ще се съгласи с вашите предложения, но колегите Данано и Биоти искат да ви зададат въпрос. Господин Денано. Така, въпроса ми е по пилотни проекти и подготвителни дейности. Преди две години е, изнесах един пилотен проект за пчелите. Все още не е организиран търг. Този проект ще се превърне ли автоматично в подготвителна дейност? Господин Биоти. И аз искам да задам един въпрос. Благодаря на колегата Морешан, който много ясно и точно ни обясни какво трябва да се направи. Той е винаги много изряден в качеството си на докладчик. Моята група ще се придържа към казаното от а, докладчика, т.е. Ще, ще следваме метода, който той ни препоръча. Ще, изра, ще изработиме нашият, а, нашите приоритети предвид а, а, насоките, които парламента прие през март. И предвид а, трилога, който ще се е, проведе тази седмица, но разбира се, ще направим и една политическа оценка в рамките на нашата група, отговаряща на нашите интереси. Да, ще трябва да се направи избор. но нещо не ми харесва. Сега, хубаво е да се опитаме да доставим удоволствие на всички, но обикновенно това не води до никъде. А и ако завивката е малка, не можете да покриете всички, казваме ние в Италия. Не, не е възможно да се опитаме да задоволим всички, т.е. трябва да, да направиме избор – и тези, този избор трябва да бъде насочен към а, гражданите. Нам че колегите така имат при сърце дадени проекти. Сега в момента правя една много, много бърза оценка на документа, но струва ми се, че комисията е била така по-строга тази година. По-строго, отколкото в а, минали години, що се отнася до пилотните проекти. Това е просто едно така чувство, което а, изпитвам на пръв поглед. Да, тази строгост в крайна сметка ни улеснява живота господин Обрехт, не. И преди да дадем думата отново на а, докладчика, кой може да отговори на господин Тенано относно пилотният проект, който е бил прият преди две години, все още не е бил обект на търк. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добрия преглед на общата картина. А, ние като комисия сме много доволни, че докладчикът иска да ограничи броя на пилотните проекти и подготвителните действия до нези, получили оценка А и Б от страна на комисията комисията доста поработи по оценката на 344-те предложения и а, се радваме да видим, че нашето мнение се отчита и се взема предвид. Отбелязваме стратегията на господин Морешан да се започнат възможно най-много проекти. и също така нуждата от намаляване на общия брой проекти. А, в същото време, ако разгледаме тенденцията от последните 10 години, тази стратегия води до намаляване на общия бюджет на пилотните проекти. Трябва да внимаваме това да не доведе до нежелани резултати. Миналата година се достигна до среден бюджет на пилотните проекти от 500 хиляди в сравнение с среден бюджет от 2 милиона в предишните години. Ако изключим подготвителните действия в областта на отбраната, то миналата година средният бюджет на подготвителните действия е бил около 1 милион, милион и половина. По отношение на специфичния въпрос относно подготвителните действия от Лезабе, просто трябва да проверя и ще ви изпратя писмен отговор на, на вашето запитване. Благодаря. Всеки път, като а, задам въпрос, ми се казва, ще ви отговорим писменно и отговор така и не получавам. Ами, ако това стан се повтори, ще се ядосаме. Тежка отговорност пада на плещите ви, господине. До 8 дни господин Донано трябва да получи отговор за да спрем да подозираме Европейската комисия в бездействие и инерция. Това се пада в зелената седмица, което е чудесно за пчелите. Monsieur le rapporteur général, pour conclure. Thank you very much, Mr. President. Uh, yes, uh, I agree with... Благодаря, министър, господин председател. Съгласен съм с комисията и с преждеговорившия, че трябва да има смисъл от нашата работа бих искал да започна възможно най-голям брой проекти, предложени от колегите ми от парламента. В същото време, ако намалим сумата на проектите, разбира се, няма да постигнем желания резултат. Самият аз съм предлагал такива пилотни проекти преди години и наблюдавах тяхното изпълнение и знам, че ако има прекалено малък бюджет, е трудно да се изпълни смислен проект или подготвително действие. Така че няма добрите пилотни проекти, които трябва да започнат да бъдат орязвани от към бюджет. Трябва да е ясно, че политическите приоритети на парламента трябва да се отразят в пилотните проекти, подготвителните действия. Ще се опитаме да финансираме възможно най-много от най-добрите проекти, получили оценка или бе от комисията. Но бюджетните съкръщения ще се постараем да са смислени. Така че всички тези проекти и действия да имат достатъчно средства, за да могат да бъдат изпълнени по подходящ начин. Благодаря, господин генерален директор. Може би до година всички ние заедно ще подпишем един пилотен проект, който има за цел да упрости процедурите на Комисията на Европейския съюз. Séquence политика и commune tout à е est un encouragement à aller dans ce sens чутото преди малко по отношение на ОСП ни насърчава да поемем по този път. Добре, да чуем Янс Гейер, който ще ни представи проекта на коригиращ бюджет за 2017 година, номер 3. Благодаря, Коригиращия бюджет номер 3 е малко по-странен, защото комбинира познати с неочаквани неща. Комисията а, изпълни своите а, обещания по отношение на коригиращия бюджет номер 3, а именно да предостави 500 милиона а, а, за инициативата за младежка заетост. А, за сега разполагаме с още средства, но тъй като всички средства до сега вече са разпределени, нямаме а, възможност за нови средства. средства. Много обсъдахме този въпрос при обсъждането на бюджета 2017 година. Обсъждахме и с комисията този въпрос и получихме от комисията предложение за предоставяне на 500 милиона допълнително. Това сега е обект на този коригиращ бюджет, така че смятам, че няма да има нито спор, нито нещо, което е неясно. Това, което ме изненада обаче, че а, а, този коригиращ бюджет предлага също така промени в щатните разпи, разписания на две а, агенции на Европейския съюз и за това си направих труда да проверя дали не даваме съгласието си за нещо, което ще ни се стори съмнително в контекста на одобрението за повече а, средства. Оказа се, че опасенията ми са а, неоснователни в а, в случая с комисията АСЕР става въпрос за прекласиране заради разминаване между щатното разписание на необходимите степени. Бюджета на агенцията остава непроменен, така че нямаме нищо за критикуване. При съвместното предприятие неясно се изразих, т.е. некоректно се изразих това не е агенция съвместно предприятие. Тук става въпрос за промяна в класирането на изпълнителния директор от АД-14 на АД-15. Тази промяна е обвързана с неговата личност и изтича с изтичането на мандата на изпълнителния директор. Тази процедура не е изваредна или непозната. Съветът също е съгласен. Аз не виждам причини ние да не сме съгласни. Така че предлагам на моите колеги предложенията на комисията да бъдат одобрени така както разполагаме с тях. Благодаря, господин генерален докладчик. Сега давам думата на колегите, които биха искали да вземат думата по чутото от докладчика. Някой иска ли думата? Виждам, че господин докладчик, вие сте отговорил на всички въпроси, които колегите са имали евентуално. Добре, отбелязваме си казаното от вас. Комисията по бюджета ще трябва да се произнесе на заседанието си на 30 или 31 август. Ще гласуваме на пленарното заседание в Страсбург през септември крайния срок за внасяне на измененията ще ви бъде съобщен. Може би няма. Защо да няма? Ще има. А. А. Една паметна за французите дата. Крайни срок за внасяне на измененията е 14 юли. На обяд ли? 11 часа. В момента на дефилето по Шанзелизе. Добре. Да чуем сега господин Лавия. Мобилизиране на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Италия. Италия, в която имаше драматични последствия от сполетелите и бедствия. Президенте, La Commissione europea ha proposto di mobilitare il... Благодаря, господин председател. Европейската комисия предложи да се мобилизират средства от фонд Солидарност за Италия във връзка с поредицата от земетресение между август 2016 и януари 2017 година. Тези земетресения бяха много силни, а, между 5 и 5 и 6 и 5 по скалата на а, Рихтер в областите Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия. Тези средства са за 2016, за 2017 година има нужда от допълнителни средства от 1,2 милиарда евро. В Абруцо и в Умбрия положението е катастрофално. 290 загинали има вследствие на земетресенията. През октомври Имаше а, още жертви. През януари загинаха 34 човека. Хиляди трябваше да бъдат евакуирани. А, около 30 хиляди човека в четирите региони имат нужда от подкрепа. А, общите щети са в размер на 22 милиарда евро. А, тази цифра представлява 31% от брутния вътрешен продукт и за това се обръщаме към Фонда за солидарност, за помощ във връзка с тази тежка а, катастрофа. Сумата, която е на разположение в началото на 2017 година в Фонда за солидарност е 1,115 милиона евро. Това са средствата за 563 милиарда 563 милиона са на разположение за 2017 година. 902 милиона са на разположение, могат да бъдат мобилизирани. Сумите, оставащи за 2017 година, прехвърлени от 2016 година, не са достатъчни за покриване на цялата необходима сума. И за това е необходимо комисията по член 10, параграф 2 от регламента за многодишната финансова рамка да покрие разликата от 293 милиона с едни предварителни плащания от наличната годишна сума през 2018 година. И това е обект на този проект на коригиращ бюджет номер 4. Апелирам към всички вас да ни подкрепите, за да се справим с последиците от тази природна катастрофа а, преди лятната вакансия ще а, могат да се гласуват а, тези средства. А, надяваме се да можем да се радваме всички пострадали от а, тази катастрофа. Благодаря, господин Лавия, че ни напомнихте трагедията а, в Италия, която изисква Европейския съюз да бъде солидарен. Корепер трябва да одобри предложението без изменения до 12 юли. Целта е по-бързо да се придвижи е, досието. Съвета ще се произнесе в рамките на писмена процедура, която ще приключи на 4 септември. Нашата комисия ще гласува позицията си на заседанията на 30 и 31 август, а в пленарна зала ще гласуваме през септември в Страсбург. Скъпи колеги, някой желая ли думата? Всичко ли бе казано? Господин Дунано, бих искал да ви уверя, господин Лавие, че ние в моята група ви подкрепяме изцяло. Изключително важно е Европейския съюз да бъде солидарен с Италия в този момент. Sì, anch'io il collega Lavia che ci sia un pieno supporto perché capite 22 miliardi. Искам да помоля колегата Лавия за тази помощ 22 милиарда са само преките щети, има и непреки щети. Всички колеги, посетили четирите региона на място, можеха да се убедят в това. Тези региони са осъдени на опадък, ако не се предостави бърза финансова помощ. Когато настъпват подобни катастрофи, Разбира се, всички процедури трябва да бъдат бързи. Ако измине цяла година, това вече е прекалено дълъг период. И затова трябва да се помогне бързо с а, а, дори с повече средства. 30 милиона са много, но тук говорим за щети от а, милиарди, десетки милиарди. В Европейския съюз бюджетните средства са също ограничени, бюджетните кредити също са бреме, но трябва да помагаме в такива моменти, тежки моменти. Благодаря, господин Лавия. С това приключваме тази точка. За да придобие конкретна форма, тази помощ трябва да бъде разписана в проект за коригиращ бюджет номер 4, за който ще чуем сега Иенс Гайер. Скъпи колеги, проектът на коригиращия бюджет номер 4 е бюджетното отражение на ситуацията, което, която представи колегата Лавия. Ще ви представя съвсем накратко коригиращия бюджет. Фактите вече бяха казани. Става въпрос за най-голямата сума поискана от Фонда Солидарност на Европейския съюз с оглед на височината на размера на щетите. Това е разбираемо. Става въпрос за сума 1,2 милиарда евро. Това е молбата, значителна сума с оглед на общия ни бюджет. Никой не се съмнява в необходимостта от тази финансова помощ. Колегите говорих вече по този въпрос на мобилизирането на 1,2 милиарда от техническа гледна точка не е лесно упражнение, защото на бюджетния ред могат да се мине само 500 милиона и това е максималната сума предвидена за този бюджетен ред. Тъй като исканата сума е по-високо, по-висока, се обръщаме към общия регламент, който казва, че една част от сумата не може да бъде мобилизирана преди началото на октомври а, ясно е, че не искаме да харчим а, всички заделени суми по някой бюджетен ред а, наведнъж, но тук идва земетресение, което не е планирано, така че това се превръща в необходимост. Комисията предлага двойна маневра. От една страна, вече се намесваме в бюджета на колегата Моражан с сума от 300 милиона, които да заемем от 2018 година и да ги дадем предварително. Тук комисията казва, че може да предостави тези средства. Те ще дойдат от такива суми, които могат да бъдат предоставени защото са излишъци от регионални програми. Говорим за програми от периода 2007-2013 година. И в рамките на закриването на оперативни програми от последния период на МФР, според оптимистичната прогноза на комисията, средствата ще са налични. На мен ми се иска да е така, защото искаме да помогнем на Италия. Би се чувствала по-комфортно, ако получим уверение от комисията, че това е така. Ако при закриването на програмите от МФР 2007-2013 са необходими повече средства, отколкото а, сега можем да предвидим, а, ще имаме проблеми, ще трябва да мобилизираме средства от а, бюджета за 2018 в по-голям размер, отколкото сега а, смятаме. Бихме искали още веднъж а, да ни се обясни финансовата конструкция, предвидена в коригиращия бюджет номер 4, за да сме сигурни, че нашите планове ще се осъществят. Благодаря, господин докладчик. Благодаря ви, че ни напомнихте за един от най-строгите инструменти в бюджета – сега Европа има облик на неспособна да се справи. Поради нормативни разпоредби тя не може да отговори на този апел за солидарност. Поканихме комисията да изложи своята позиция. Може ли да ни обясните какво можем да правим, ако имаме толкова строги изисквания? Това са събития, които са се случили през 2016 година все пак. Thank you, Chair. Indeed, I think uh, the rapporteur... Благодаря. Докладчикът вече обясни в общи линии финансовата конструкция. Ние разполагаме като бюджетни кредити за 2017 година 1,15 милиарда евро, както каза колегата Лавия. Това е цялата сума за 2017 година и остатъците от 2016, които автоматично се прехвърлят съгласно регламента за МФР. Тази сума 1,15 милиарда не е изцяло разполагаема в този а, момент от годината, защото, както докладчикът каза, 25% от транша за 2017 година трябва да останат в бюджета до 1 октомври 2017 година, което е а, което възлиза на 140 милиона евро. Тези средства не могат да бъдат мобилизирани за жертвите от земетресението в Италия. Те остават на разположение за последните три месеца от годината. Това означава, че имаме недостиг. Слава Богу, регулаторната рамка дава възможност в извънредни ситуации. Тук всички сме съгласни, че тези обстоятелства са извънредни. Да преведе предварително средства от транша за 2018 година от Фонда за солидарност. И точно това предлага комисията. Ние предлагаме да се преведе горе-долу половината от транша за 2018 година, за да достигнем общата цифра от милиард и 200 милиона това това ще остави 280 милиона за 2018 година, което е повече от средната, средните са мобилизирани от Фонда за солидарност. Нямаме причина да смятаме, че това няма да е достатъчно, защото потенциално имаме и тези 140 милиона, които са заделени за последните 3 месеца от тази година. Ако те а, само частично бъдат използвани или не бъдат, ще се прехвърлят а, върху 2018 година, за да се добавят до тези, към тези 280 милиона. Надявам се, че това изяснява финансовата структура, която ви предлагаме. А, потвърждавам, че към този момент нямаме други а, искания за предоставяне на средства. А, Знаем, че в Гърция и Турция имаше наскоро земетресение. Също така а, имаше опустошителни горски пожари в Португалия последните месеци. Това са две потенциални искания за помощ, а, които се очертават. Ако те бъдат а, подадени, а, 100 от тези 140 милиона ще бъдат заделени и преведени пари. По отношение на въпросът на господин Гайер за начина по който се финансира фонда за регионално развитие. Давам думата на моя колега. Благодаря. Аз не съм експерт по бюджетите, но е вярно, че държавите членки а, а, право да искат средства от а, миналата година до март месец. Това а, не беше направено така, че има средства, които могат да бъдат, които са неизползвани, могат да бъдат а, преведени на фонда за солидарност. Може би имате предвид излишък от 2017 финансова година. Est-ce que vous évoquez la prévision? Имате предвид прогнозите за бюджетен излишък за 2017 година? Uh, е, oui, en effet. Да, да, точно това имам предвид. Това ми напомня дискусията, която проведохме в края на 2014 година. Тогава трябваше да използваме излишък от е, извънредните е, приходи, които имахме от глоби на мултинационални компании, които бяха нарушили правото на конкуренцията. Добре. Можем да получим финансиране а, е, от необходимите фондове. Господин Брич, ще говоря на полски, защото е малко сложно това, което искам да кажа przedstawicieli Komisji Europejskiej. E, e, czy mogła nam wyjaśnić e, tak naprawdę... Бихте ли могли да обясните искрено и честно какво се случи с средствата за Италия? В случая искаме да прехвърляме средства в кохезонния фонд. В кохезонния фонд, а не да ги прехвърляме към фонда за солидарност. Ние казахме, че процедурите по фонда Солидарност са прекалено дълги и за това италианското правителство поиска предварителна помощ от Европейския съюз. Европейския парламент с известни възражения подкрепи това искане. Италианското правителство получи одобрение на молбата си. Европейския фонд за регионално развитие ще може да отпусне част от средствата си, докато другите фондове ще се използват средства за е, последствията от бедствието. Италианското правителство заяви, че иска 200 милиона евро да се прехвърлят вътре в самия фонд Солидарност? Как стоят сега нещата? Направен ли е този трансфер? В Кохезонния фонд или не? Може би нещо съм разбрал погрешно. Но като че ли взимаме средства от Кохезионния фонд и ги прехвърляме във фонда Солидарност. Не ми е много ясна тази процедура. Затова искам малко повече обяснения. Фонда Солидарност и Фонда за регионално развитие се използваха в случая за Италия. Как стоят нещата сега? Преди малко, когато обсъждахме ОСП, заявихме, че в началото на всяка МФР се изчислява за всяка държава членка определена сума. Изчислява се до последното евро. Това въжи както за ОСП, така и за Кохезионния фонд. Има средства за Италия, Средствата от Кохезионния фонд за Италия не са били е, използвани изцяло, така че защо да не може за момент да вземем от е, средствата в Кохезионния фонд за Италия? Не, не, не, господин председател. Ние в Комисията по бюджета приехме новата процедура, по смисъла на която държава членка може да вземе част от средствата, които и се полагат. Не за да извършва трансфери, а за 100% съфинансиране. И аз питам, какво се случва с Фонда за регионално развитие 100% без съфинансиране? И има средства, които са отделени за Италия. И в допълнение аз също бих искал да питам, тези средства могат ли да се използват сега и да бъдат възстановени по-късно, когато намерим необходимите средства от бюджета. В момента важното е да се отпуснат средствата на Италия незабавно. Благодаря, господин председател. В отговор на въпроса на господин Олбрихт бих искал да поясня, че тук не става въпрос за трансфер на средства от Кохезионния фонд към фонда Солидарност. Не. Тук говорим за два различни източника на финансиране. Предлагаме за фонда на Солидарност да се мобилизират 1,2 милиарда от една страна. От друга страна, като допълнение – Имаме съгласие да има съфинансиране от 95% и да се отпусне допълнително финансиране за щетите от земетресението. Общите щети са на стойност 20 милиарда. 5% в този случай могат да бъдат взети от Фонда за регионално развитие, което на теория означава около 1 милиард. В Италия средствата, които са отпуснати за регионите, могат да бъдат пренасочени до 1 милиард евро, а може и за по-малка сума. До 1 милиард на теория. Италия има право да преразпредели тези средства, разбира се, в съгласие с Европейската комисия. Може да пренасочи тези средства към регионите, които имат нужда от тях. Поглеждам към, колега, към колегата от Генерална дирекция Регио, да видя дали той иска да допълни. Аз се обърках. Не 100%, за 95% говорим. Точно така. Компромисното ни споразумение беше 95%, просто за да разсея евентуалното недоразумение. Добре, Заключение. Комисията по бюджета ще подкрепи за действието на механизма. Корепер без изменения на 12 юли ще приеме проекта на коригиращ бюджет, за да може той да а, бъде прият по-бързо. Съветът ще се произнесе в рамките на писмена процедура, която приключва на 4 септември. ние в Комисията по бюджета ще трябва да излезем с позиция на заседанията на 30 и 31 августа. В пленарна зала ще гласуваме в Страсбург през септември. Измененията по доклада на господин Гайер трябва да бъдат внесени най-късно на 14 юли 11 часа. Господин докладчик, други коментари? Nein, also nur eine generelle само един общ коментар. На това място трябва да си дадем сметка, че средствата за 2018 година на разположение на Фонда за солидарност вече половината са похарчени подчертавам, поради смислени причини, но още преди да започне на бюджетната 2018 година, половината фонд Солидарност вече е похарчен. Така че трябва по време на бюджетните преговори за 2018 година трябва да подчертаем това, защото не можем да очакваме, че през 2018 година няма да има бури, природни катастрофи а, и че оставащите в фонда солидарно средства ще ни бъдат достатъчни. Просто трябва по време на преговорите с нашите бюджетни партньори трябва да подчертаем това обстоятелство, за да бъдем коректни. Имаме а, слабост в бюджета в това отношение. Господин Олбрихт, може би сега е момент да подчертая, че в Европейския парламент а, ние се борим да се използва кризисния резерв всеки път трябва да напомняме, че ние се борим за за действането на този резерв. Да, ние твърдим, че искаме да сме солидарни, но е, осъзнаваме, че нямаме необходимите инструменти, за да бъдем такива. И европейските граждани всеки път наблюдават е, как Европа е безпомощна. Какво се чудим тогава, че популистите и евроскептиците набират скорост? Добре е да приключим до тук за днес, защото доклада на господин Дюпре ще бъде представен утре сутринта. Напомням ви, че утре ще започне в 9.30, а не в 9 часа. Ще започнем с частта за агенциите, по които докладчик е Йенс Гайер – след което ще разгледаме доклада на господин Дюпре. Не виждам някой друг да иска думата. Закривам заседанието до утре сутринта в 9.30.